Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning. Колеги, добро утро. 14-та точка. Посещение на делегацията в Отава и Торонто, Канада, която бе от 20 до 24 февруари в Канада. Много добре е организирано посещение. Една зона, която е много важна за нашата комисия. Разгледахме политиките по презаселване, политиките за убежище, както и някои интересни аспекти, свързани с реципрочността на визовите режими. Мнозин от нас знаят, че е, Канада има много постижения, свързани с е, миграцията, бежанците и особено наскоро. А, нашата делегация искаше да навлезе в подробности и да види какво можем да извлечем като полза за работата си тук. Господин Диас Демера ръководеше делегацията. Много му благодаря за неговата работа. Това е една отлична възможност да благодарим и на нашите служители, които организират сега и други посещения на делегации. Мисля, че повече от посещенията на парламента са посещение на нашата комисия, затова искам да благодаря на нашите служители. Анджела отговаряше за да, това посещение, но благодаря на всички. Това е една възможност да го направя. Ще дам думата на Августин, който да ни каже какво се случи по време на посещението на делегацията. Отлично посещение. Благодаря. Gracias a usted, señor presidente, porque usted... Благодаря, председателю. Вие бяхте свидетел, ти бе свидетел на отличната работа на делегацията в Канада. И така, от 20 до 24 февруари бяхме в Отава и Торонто. Клод Мораес бе член на делегацията, Моника Маковей, Лопис Агилар, Томас Джейкъс и Тортундуа. Анджела беше с нас, която работи отлично. Пример за професионали... професионалност. Целта ни беше при това посещение да разгледаме политиката при преместване в, поли... в Канада. Там има много дългава политика. Е, отдавна се прилага. вълнуваха ни също и въпроси, свързани с реципрочността на визите. Ще говоря в детайли за последното след малко. Що се отнася до вътрешното преместване? успяхме да разгледаме системата, която е създадена в Канада. Тя всъщност дава отлични резултати и хуманитарните мисии на тази страна също са отлични. Говоря всъщност за сирийските бежанци. Тази система на правителството или подпомагана от правителството е подкрепена също така и от частни спонсори. Унктат също дава своята помощ. Както знаете, Канада от много години посреща бежанци след Втората световна война, особено много винаги е била сред основните страни, които са посрещали бежанци и които са намирали дом там. Последните години те, бежанците са 10% от мигрантите в страната. Що се отнася до интеграцията на същите в Канада, посетихме различни центрове за прием. Там пристигат е, най-вече е, бежанци. Това е временно настаняване до момента на интегриране. Има програма за преместване също така, която дава необходимата подкрепа за интеграция на лицата, които току-що са пристигнали. Та, освен подкрепа от федералното правителство, успяхме да видим и постоянното участие на общностите в тази програма. Като че ли в страната има култура за посрещане на бежанци, има гражданско общество, което се вълнува от този въпрос и което иска да интегрира тези групи бежанци. Отвъд тази политика за преместване, нещо друго интересно, което отбелязахме, бе свързано с изключителните услуги, които са гарантирани на бежанците. Дори и бежанци, <clears throat> които получават международна защита. Те биват настанени на всички нива в обществото. Правителството ни обясни, че федералното правителство всяка година залага цел примерно 300 000 през 2016 година. Става дума за лица, които биват економически мигранти, т.е. по категории се заделят показателите. И е, също така има и подраздел е, събиране на семейства. Това е много добър модел за намаляване на незаконната миграция в страната. Друг един въпрос е въпроса с реципрочността на визите. Канадското правителство би искало да премахне всички визи за Европейския съюз и най-вече за Румъния. Вие знаете, че вчера получихме отговор на Европейската комисия – тъй като приехме една резолюция в пленарната зала реципрочността. През май месец задължението за определени категории българи и румънци ще бъде премахнато. Тоест, и румънците и българите няма да имат нужда от виза от декември 2017 година. което е една добра новина. Сега за САЩ нещата не стоят така, така че поне това е добра новина. В заключение, срещнахме се с министъра, който отговаря за тази тематика в Онтарио, както и с други инстанции, като например секретаря на парламента, министъра за гражданите, както и други от Министерството на външните работи и така нататък. Посетихме центъра за бежанците, след това Центъра за мигрантите в Отава, както и Центъра за онези, които току-що са пристигнали в Торонто. Това е. Благодаря ви. И аз благодаря за това как водихте делегацията. Много приобщаващ начин на работа. Господин Агилар, искате ли да се изкажете? Заповядайте. Благодаря, председателю. Не искам да пропускам тази възможност и аз да благодаря. Високо ценя информацията, която получихме по време на това посещение, което ръководехте вие, господин председателю. Като заместник председател на тази комисия имах възможност или имал, имах възможност тогава да водя много посещение на делегации в чужбина. В този случай обаче мога да кажа, че беше изключителна тази мисия, по-добра от повечето останали. Моделът е, на интегриране на многообразието и положителната гледна точка към миграцията в едно много развито общество всъщност е нещо, което наблюдавахме в действие. Това е един е, социален модел, който работи. Той е на същото ниво, като в Европа. Има частни средства, които се вливат, има правителствени средства, които отиват а, за работа по интегрирането на мигрантите, което е забележително. Спазват се основните права на лицата, които искат международна закрила и изобщо искат подслон. Много се впечатлих. Не само от положителното гледна точка на Канада, която гледа на всички тези феномени положително, защото тук не се гледа така. Тук гледаме отрицателно на тези феномени. Това, което също много ме впечатли, беше и факта, че се обърна внимание на, се обръща внимание на най- уязвимите сирийците, азидите. Имаме публично-частно партньорство и благодарение на това публично-частно партньорство се е намерил един отличен модел, който води само до успехи. Не говоря за модели, които са теоретично разработени. Не, те са разработени на практика и ето ние трябва да почерпим опит и да ги използваме в своята практика. Опитът в Канада може само да ни служи за добър пример, тъй като е положителен. И слушахме всички онези, които цитира колегата и те разказаха много интересни истории. Да, публично-частното партньорство наистина просто отваря очите на човек, много интересен модел. Това е една добавена стойност. Благодаря на господин Диас Демера отново. Както казах в началото, тъй като дойдоха и други членове сега, казах, че благодарих на всички служители, които работят много усилено е по организиране на де... посещение на делегации. Благодаря им за работата, защото те правят така, че всъщност посещенията ни са добре организирани. Благодаря на господин Диас Демера, благодаря на всички колеги, които бяха с нас на това посещение. И сега, колеги, преминаваме към 11-та точка. С удоволствие мога да кажа, че тук е Джовани Бутарели от Европейския надзорен орган по защита на данните. Той сега ще представи годишния доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните. 2016 година се подписа директива за защита на данните, за правосъдие и вътрешен ред. В цифровата епоха те са много важни. 2016 година също е обратна точка – за регламентирането на потоците на данни, имайки предвид рамкови споразумения и щита за защита на личните данни. Съвета на Европа, Международната конференция за защита на данните също разгледаха основните права в цифровата епоха. Много важна година бе 2016 и за това сега, Джовани, очакваме с нетърпение да те изслушаме тази сутрин. Давам ти думата с удоволствие и след това ще имаме интересен дебат. Заповядай. Председателю, уважаеми депутати, добър ден! Благодаря ви за поканата да представим годишния си доклад за миналата година. Ще започна с няколко факти за работата ни през 2016 година. Миналата година бяхме изправени пред серия политически сътресения по света и в Европейския съюз. Ще видим дали ще продължат тези сътресения като тенденция тази година. 2016 година също така изградихме нещо достатъчно силно, което да може да устои на политическите ветрове особено регламента за защита на данните, както и директивата за защита на данните при полицията и е, правозащитните органи, ние поведохме е, защитата на основните права в цифровата е, епоха по света. Това постижение всъщност се дължи на експертните познания и твърдостта, особено на вашата комисия, по време на четирите години сложни преговори и външен натиск. Като регулатор, Европейския надзорен орган за защита на данните миналата година разгледа много повече жалби, отколкото през а, другите години от създаването си. Това не бива да се тълкува като критика или като някакъв коментар за работата на европейските институции с данни. Не, трябва да се разглежда като част от една обща тенденция, в която хората все повече осъзнават правата си, осъзнават, че трябва да бъдат спазвани тези права. Защитата на данните понякога погрешно се обрисува като правен въпрос или технически въпрос. Не, става дума за действителни реални хора. В Европейския надзорен орган ние се занимаваме всеки ден с отделни лица, които са притеснени или разгневени от това, което може би е било направено с личните им данни. Защитата на данните е записана като основно право в Европейския съюз едно основно право, за да може гражданина да се защитава от правителства и големи корпорации. Но може да се тълкува и погрешно, по начини, които не служат интересите на тези лица, особено когато защитата на данните се противопоставя на сигурността. Нека да ви дам пример от миналата година, за това как органи на Европейския съюз обмислят този въпрос с а, наши указания като надзорен орган. Съветът има служба за равни възможности. Тя работи отлично, тъй като води просветни кампании за това, що е то да имаш увреждане на работното място. Те имат видеа и други материали, които включват информация за отделни лица, и техните увреждания. Тази информация се появява в тези видеа и материали, само ако лицата с увреждания са дали информирано съгласие. Ние работим с съвета, за да намерим практически начин, така, щото тези лица свободно да изберат дали искат личната информация за тях да бъде използвана в такива а, просветни информационни кампании. Миналата година стартирахме проект – който иска да направи една промяна на културата в институциите и да введе принципа на отчетността. Първо започнахме с един вътрешен проект сред собствените ни служители, който бе ръководен от служителя за защита на данните в нашия орган, преди да разширим този проект в други институции. Аз лично се срещнах с ръководителя на Европейската централна банка, на Агенцията за основни права, секретарията на съвета, Съда на Европейския съюз, Генералния секретар на Европейския парламент и виждаме ролята си като орган, който да ви даде достатъчно информация, за да можете да извършвате мониторинг над законодателството, контрол на законодателството и да търсите отговорност. Приехме един инструментариум, е, който публикувахме миналата седмица след консултации. Той е в отговор на потребностите, изразени от вашата комисия последните години. По-късно тази година ще публикуваме указания за пропорционалността, когато а, се опитаме а, да приложим правни принципи или да помогнем на институциите да прилагат правни принципи, които не са ясни. Винаги се опитваме да казваме истината, дори и тя да е трудна и сложна, като например – директивата за цифровото съдържание. Там признаваме добрите намерения, които се крият зад предложението, но бяхме задължени да посочим основните непредвидени и нежелани последствия, когато се легализира продажбата на лична информация в замяна на услуга. Нашият роля в Европейския надзорен орган се разширява поради решения взети от вас миналата година. Станахме надзорник на обработката на лична информация от Европол. Разширяваме познанията си, свързани с управлението на данни в този орган. Излязахме също със становище за регламента за преразглеждане на правното основание за 6.2 и базите данни в 6.2 ще излезем с комуникация за предложението на комисията за оперативната съвместимост на информационните системи. Искам да ви благодаря за поканата в края на май. Миналата година работихме за да насърчим определенето на дългосрочни приоритети в тази област. Ще приведа три примера. Първо, ние въвеждаме етичен подход към въпросите, които възникват от технологии, свързани с изкуствения интелект. Беше събрана група от видни специалисти от различни сфери, не само юристи. И следващата година в тази сграда ще проведем семинар, за да видим какви са етичните традиции, които са се установени, установили. Освен това, запазването на личната сфера чрез използването на публични мрежи. Ние ще разчитаме на групата, която работи в тази сфера, когато работим по въпроса за privacy by default. Госпожа Гомес изготви доклад а, началото на годината. Органите, които се борят срещу създаването на тръстове, ще проведат среща тук, за да видят как може да се противодейства на нелоялните практики. Какво липсва? Мисля, че Европейския съюз има с какво да се гордее, що се отнася до защитата на личната сфера. В целия свят се приемат закони за защита на данните. 21 държави имат подобни правила или пък такива се обсъждат в момента. И много от тях ползват за модел този на Европейския съюз. Но има и противоречиви тенденции. Използването на големи масиви данни за да се следи за определени форми на поведение. Това, което липсва, е консенсус. Юрисдикциите, които се занимават с защита на личните данни, да работят съвместно, съвместно и споразумението с САЩ за защита на личните данни, Privacy Shield, е стъпка в тази посока. САЩ също заявиха, че са готови да бъде създадено стратегическо партньорство, като се акцентира върху изпълнението. Това не означава само да се спазват правилата за прехвърляне на данни извън Европейския съюз. Работната група по член 29, заедно с Европейския надзорен орган, ще работим по въпроса за създаването на повече защита. Ние искаме да се прилагат съвременни правила, особено що се отнася до използването на по чувствителни данни. Вчера аз се срещнах с докладчика и докладчиците в сянка и аз посочих, че Европейския съюз трябва да прилага вътре в своите структури правилата, които е приел за всички останали, т.е. няма да има някакво специално третиране. Ние искаме тези съвремени правила да се приемат своевременно. На 21 май те да са на лице едновременно с приемането на регламента за защита на данните. Тоест няма кой знае колко време. Електронната защита на личните данни. Разликата, която се прави между лични данни, нелични данни, метаданни, все повече се размива. Използват се машини, които могат да идентифицират лицата, които използват каквато и да е информация, включително тази, която е аномизирана. все повече се използват а, като посредници а, машини и хората не знаят какви данни за тях се използват. Следващите поколения бихме искали да имат повече сигурност, че ще има едно неприкосновено пространство, в което ще могат да общуват и че данни ще се разпространяват само на базата на информиран избор и разрешение, което се дава. Органите за защита на данните, включително Европейския надзорен орган, имат редица функции, разглеждането на жалби, налагането на санкции, консултирането Бихме могли също да кажем, а, че отчетността е гръбнакът, който свързва всички тези функции и органите за защита на данните трябва да са проактивни, трябва да допринасят за по-лесното прилагане, също да налагат санкции, както са разписани в закона. Искам да благодаря на генералния секретар за това, че се съгласи Международната конференция на комисарите по защита на личните данни да се проведе тук от 24 до 26 октомври. В тази конференция ще участват всички заинтересовани това ще е възможност Европейския съюз да демонстрира професионализма, постигнатото в сферата на защитата на данните. Този форум ще се проведе тук, докато парламентът заседава в Страсбург в четвъртък също ще има разисквания. Преди две години и половина, господин председателю, вие ни възложихте мандат да изготвим една глобална визия и да създадем ефективни отношения с различни заинтересовани страни, както тук в европейските институции, така и в други части на света. Ние сме твърдо решени да изпълним този мандат и да бъдат а, така променени нашите институции, че те да са изцяло пригодни за новото време. Ние имаме отговорности относно електронното а, управление. Ние също имаме а, задължения за по-тясно следение на технологиите и също за осигуряване на експертна помощ на съвета по защита на данните. Искам да благодаря на всички ви за сътрудничеството, което сме имали до сега, както и за вашето участие в днешното разискване. Председателят ние също ви благодарим от името на нашата парламентарна комисия, господин Бутарели, за вашата работа, както и за дадените разяснения. Сега давам думата на господин Бони. Благодаря ви. Благодаря ви за тази презентация, за дейността на Европейския надзорен орган по защита на данните, която представихте. Имам няколко бележки. Що се отнася до подобряване на информираността относно защитата на данните, каква е оценката ви за Европа, след като се има предвид работата, свършена по приемането на регламента за защита на данните, дали сега бизнеса, дали дружествата и отделните лица са запознати с това какво е предвидено, може ли в бъдеще тези въпроси да получат по-голяма видимост, да има по-голяма информираност сред хората. Как върви процеса за прилагане, приемането на общия регламент за защита на данните? Зная, че има някои държави, които са постигнали напредък в прилагането на този регламент. Други държави членки изпитват редица проблеми. Но каква е вашата оценка? Как можем да подпомогнем държавите членки на 25 май следващата година да започнат работа с един действащ регламент за защита на данните. Вие казахте, че има също и сътрудничество с Европол – Можете ли да ни дадете малко повече информация за това сътрудничество? На какво акцентирате? Много важно е да има добро съчетаване, както на въпросите свързани с сигурността, така и тези свързани с защитата на личните данни. Относно етичните измерения на защитата на данните, вие споменахте този въпрос. Тази група от консултанти, работещи в тази сфера. Нещо много важно, времето, когато се разширява използването на роботи, на изкуствен интелект. Какво може да представите на обществеността, тъй като трябва да има някакви насоки? Ян Олбрехт има думата. Аз също искам да благодаря за вашия доклад, за работата, която извършвате. Аз съм съгласен с господин Бони, че това е изключително важен въпрос в времената, в които живеем. Искам да поставя още два въпроса. Първият се отнася до новата ви роля в Европол и дебата, който се води за по-добра оперативна съвместимост или свързаност на системите, които са свързани с правоприлагането. Имаме засилен дебат относно сценариите, които ще бъдат прияти. Комисията иска от нас да им дадем някакви насоки, по какъв начин може да действа оперативната съвместимост в тази сфера. Искам да разбера от вас – как вие виждате най-добрия сценарий за свързване на различните бази данни, както в техническо отношение, така и практически, както и гледна точка на правните аспекти. Дали ще бъде по-лесно да има достъп до системите на а, тези бази данни? В практическата дейност на Европол, според мен, вече се заличават малко границите между различните системи, които се използват за данни за различни цели. Така че ограничаването на ползването на данни според целта, която се преследва, малко ли много е, е нещо изпразнено от съдържание. Работната група по член 29 също участва, но ще се създаде и нов съвет за защита на данните. Това за нас е много важно, особено предвид на общия регламент за защита на данните. Считате ли, че подготовката не само на секретарията, но и на насоките, които трябва да бъдат установени в тази област, вървят така, че можем да очакваме този съвет за защита на данните да бъде създаден с всички необходими ресурси през май следващата година. Дали от нас зависи да бъдем по-активни в тази област? Това е съвсем искрен въпрос. Има ли нещо, което ние можем да направим от наша страна? Благодаря ти. Сега Натали Гризбек. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението е, на този важен въпрос. Два бързи въпроса. Първия е близък до въпросите, които колегите вече зададоха. Мисля, че моят подход ще бъде малко по-конкретен и е, може би е, по-практически в връзка с Силшилд, прага Силшилд, как ще се прилага той през 2018 година, как да разберем механизмите за управление и за координация. Те своевременно ли ще бъдат готови? Освен това, спрямо разпоредбите, е, които се отнасят за малките и средни предприятия, не бива да забравяме, че те е, се безпокоят, те изпитват загриженост е, от подобни разпоредби. Какво си представяте, за да можете да ги съпроводите? Например, за това, което говори и колегата, за така наречените гайдлайнс, основни насоки. Това е много важно, за да не изпадат те в затруднение. Имам втори кратък въпрос, който е по-непряк спрямо направеното от вас изложение. Той е свързан с правата на децата. В интергрупата права на децата ние се опитваме в максимална степен да ги защитаваме. Бих искала да разбера, имате ли някаква представа как да привлечем вниманието им за начините да защитават личните си данни? Изобщо как да внимават да не пускат личните си данни във всички социални мрежи? Председателя, благодаря, Натали. Да, вие току-що дойдохте. Някой друг е, колега иска ли да зададе въпрос? Имаме време за допълнителни въпроси. Ако някой иска да зададе въпрос по последващите действия, заповядайте. Явно не, господин Потарели. Първо, господин Бони, аз е, напълно споделям е, вниманието, което давате на въпросите, които повдигнахте. Колкото до безпокойството още не сме го постигнали. Последните резултати от е, проучването на Евробараметър стана ясно, е, че е, важните промени в GDPR във връзка с правата на носителите на личните данни и начините за приложение на CPS още не са очевидни за гражданите. Ето защо заедно с Европейската комисия, с други колеги, с други партньори, ние възнаверяваме да предприемем инициативи е, в допълнение на е, това, което можем да направим извъд ежедневната ни работа. Мисля, че е, това трябва да стане преди GDPR да се приложи на практика. Сега по новите задължения по GDPR има специфични позовавания. Привличам вниманието ви към тях. Надявам се, че можем да посветим повече усилия на този въпрос. Току-що приключи Европейската конференция на тази тема между европейските партньори в Кипър – е, ние е, чухме изказвания от много активни участници, които са част от европейската рамка. Е, искаме по-добре да синхронизираме нещата, да отидем отвъд стандартните канали, като използваме, разбира се, нови начини за комуникация но е, също така е, като се насочим към е, специални мрежи от училища или университети и така нататък. Езика също трябва да се промени. Само за секунда искам да се спра на своя личен опит от повече от 20 години в тази област. Има юристи, има IT специалисти, има експерти защита на личните данни е много сложен въпрос и всичко трябва да бъде сведено до прости думи. Защото ако искате да го цифровизирате, това не е свързано само с динамиката, с инициативността, с насочена към бъдещето защитата на личните данни, но също така хората да бъдат запознати с правата им. Колкото до процеса на прилагане, мисля, че ние сме на прав път. Много работа беше свършена година. Е, тук е, отговарям на въпроса на Ян Албрехт. Аз е, смятам, че положителните резултати от моите съвети от вас са от 25 от 47, те разпоредби от първоначалния акт за приложение и диригираните актове сега са заменени с позоваване на насоки по GDPR. Това е огромна работа, която трябва да се свърши и е, партньорите, е, заинтересованите страни не могат да свършат всичко до 2018 година. А, ние самите, а, е, нашия надзорен орган също ще работи по главните насоки. А, прозрачността между тези 29 партньора се засилва ние предлагаме информация за участниците и според мен процеса на приобщаването на всички заинтересовани страни е особено важен. Аз отнасям по-скептично, е, наблюдавайки това, което става в държавите членки. Там подходът е фрагментиран. Има страни, които много изостават Други е, смятат, че е необходима минимална намеса. Всичко е въпрос на тълкуване. Аз не настоявам непременно за допълнителни мерки. Може да се допуснат и тежки грешки. Примерно една страна започна с е, проекто закон за прилагане на регламент. Може би има някакво недоразумение. Не са разбрали правилно подхода, който трябва да се прилага. Но искам да предложа парламента, в частност вашата Европейска комисия, отблизо да наблюдавате какво става в е, отделните държави членки. Вие сте чудесен инструмент, е, който се позовава на новите е, разпоредби в договорите, връзките с националните парламенти. Преди известно време, при няколко години, тук беше проведен много интересен workshop и аз е, препоръчвам е, да останете във връзка с е, националния законодател, не само с съответните правителства. В Европол ние организирахме първата среща на съвета за координация на 14 юни имаше и различни церемонии с GDSP. Ние така почерпихме много идеи от е, техните експертни познания. Е, Европол може пряко да се допитва до нас по е, проекта за наръчник за изисквания, който предварително беше прият от управителния съвет на Европол на 2 май. Ние не виждаме някакви проблеми в организирането или синхронизирането на нашите правораздавателни органи. Примерно в Европол по GDPS се прие принципа, че надзора ще се извършва от контролера, но ние все пак трябва да синхронизираме националните ни усилия. Трябва да имаме предвид, че съвета със сътрудничество за Европол е, е допълнение е допълнение е, към е, е, органите, които осъществяват, е, дават съвети и тези, които осъществяват надзор. Е, ето защо, е, според нас, по регламент 44 от 2001, се предвижда инструмент е, за двуетапен подход от страна на комисията, но трябва да останем амбициозни, да преценим какво можем ние да направим по-бързо, като хармонизираме управлението във връзка с е, защитата на данните. Един вариант е предвид директивата и нейното прилагане, е, се поставя ударението на е, ИПП средносрочно. Е, забравят се тези три знаци на системата и се съсредоточават основно върху ИПП като център на тежестта при координацията. По етичното измерение групата от съветници работи независимо и на независимите институции ние предоставихме е, междинен проект доклад. Той е, ще бъде обект на публични консултации. Миналата година организирахме въркшоп с правници. На 18 май в тази сграда ще организираме е, втори workshop с е, епидемиологисти, учени, и възоснова а, на изказванията на известни специалисти, ние ще ги помолим а, да предложат за публична консултация а, техния проект за да може всичко да приключи до края на годината и да започне втори раунд от втори тур от публични консултации преди окончателната версия, която ще бъде представена на международна конференция. Искам да кажа, че по света има а, огромно внимание а, за защитата на личните данни. Личният живот и защитата на личните данни са от, от ключово значение, но те не решават всички проблеми. Трябва да се търси по-широк консенсус. Хората съзнават, че не всичко е въпрос на технически или физически възможност. Въпросът е нравствен. Е, така че дружествата трябва е, да имат предвид това трябва да се прецени необходими ли са е, етични принципи, е, кой е, е, има е, властта или авторитета да въведе нов вид е, правила, трябва ли да се мисли за допълнително правоприлагане и така нататък. Така че тази международна конференция ще бъде е, много важен етап. Европол. Новата ни роля – особено във връзка с интероперабилността. Време е Имаме е, цяла галактика от различни бази данни, които са разработени в, е, по различно време, възоснова на различно първично или вторично законодателство, възоснова на различни договори. Ние разбираме, че всичко това е минало, това е история и сега трябва просто да проверим какво можем да направим в повече, бидейки все по амбициозно аз е, мисля, че има опасност от дублиране е, по, на усилията за базите данни. Ето, вижте нашето становище за Enter Exit System, така наречения Enter Exit System. Виждате, че има дублиране на данни или че се съхраняват на различни места, че достъп до тях има полицията или колеги от правораздаването. Но в някои случаи този достъп се оказа много сложен. Така че при е, първо, пълното спазване на принципа за ограничение и контрол трябва да имаме предвид от една страна какво означава управление, от друга страна какво означава първо прилагане. Да не правим разлика между първични и вторични цели. Е, Висшата група, която е създадена от комисията, вероятно утре ще публикува доклад е, след, да кажем, 8 месеца работа. Ние бяхме поканени да се присъединим към тази група и е, можахме да е, разработим становище. Накратко, ние там казваме, че защита на личните данни не е несъвместима с хармонизацията. Въпросът е обаче какво можем да направим чрез административен подход, а от друга страна какво трябва да се предвиди по силата на законодателството. Е, мисля, че има цели, които не могат да бъдат постигнати въз основа на настоящите ограничения – аз не твърдя, че елементарната промяна на правното основание ще даде възможност да постигнем всичко. Тези ограничения трябва да се спазват е, рано или късно, но защитата на данните не е чак толкова е, голямо препятствие пред е, упростяването и хармонизацията. На въпроса за партньорите и главните насоки, ние искаме е, е, ние да сме готови. Аз вече съм резервирал е, зали за 24 май до година. Работим по вътрешни процедури с други колеги. Имаме проекта за меморандум за разбирателство, за да може секретарията да работи в интерес на останалите и изясняваме различните е, гранични стойности, различните гранични линии, които обслужват и колегите, които също са членове, като е, дадем възможност на нашите служители да е, споделят мнение само за бъдещето на ЕДПП. Защо? Защото тези 29 работни страни е, са юридически лица. А, така че те ще зависят от EDPS е и е, те трябва да отчитат какви бюджетни средства имат, колко човека наемат, какви са им дейностите точно. Мисля, че няма да ни бъде лесно, но участието на колегите ни насърчава. По главните насоки – 29 е, работни страни. Те ще могат да приемат много документи. Някои са много сложни, особено тези по административните преписки. Ние трябва да се придържаме към буквата на GDPR, да не проявяваме твърде голяма инициатива и да имаме предвид, че по GDPR се въвежда принципа за отчетността, така че тези, които контролират данните, са като всички останали. Те не пишат самостоятелно домашно. Аз се очудвам, като гледам как някои, които от години настояват за по-гъвкава GDPR с по-малко предписания, виждам, че сега се опитват да, да предвиждат всичко по силата на законодателен текст. Трябва да търсим баланс е, и да се намери правилния процес. Сега, последния въпрос е, за е, щита, за защита на личния живот и децата. Отново искам да повторя, че е, ние като орган и други изходни органи не са удовлетворени от е, мострите, с които разполагаме, е, виждаме е, какви решения са взети, прилагаме ги, установяваме, че има много подобрения, но проблема може би си остава е, свързан с надзора, не толкова с търговската страна. Така или че документа, който ние приехме като орган, казваме, че някои проблеми могат да бъдат разрешени, ако текста бъде приложен е, както трябва. Ако той не се прилага надлежно, е, ще възникнат проблеми с надзора, но и други проблеми. Така че, нека първо приложим решенията си. Ние е, казваме на колегите си, че са ни необходими сигнали, сигнали за функционирането на Комисията за федерална търговия трябва да получим информация за а, а, а, бъдещето на виза или директивата ЕПП 28. F е, е стратегически партньор и трябва да продължаваме да получаваме документи и данни въз основа на тези решения и изпълнението да стане ефективно. Ние знаем, че при е, голямата промяна на администрацията сега, е, както беше и при първия мандат на Обама, трябваше да чакаме да бъдат назначени е, официални лица, но мисля, че това няма да забави процеса на съвместния преглед. И при този съвместен преглед а, виждаме кои членове на EPS са допринесли за а, изграждането на делегацията на Европейския съюз. Ние сме готови за това упражнение. То трябва да ни даде възможност а, да не се връщаме постоянно към почти едно и също положение. Накрая искам да кажа, че така наречения privacy shield, защитата на личния живот е насочен към миналото, а не към бъдещето. Той е свързан само с трансфера на данни. Но сега GDPR е, се насочва към тези, които оказват чудесни услуги при профилиране на хората е, при цялия процес на сътрудничество. Така че този Privacy Shield е частна инвестиция, но трябва е, дългосрочно той да бъде заменен с нещо друго и да се има предвид интероперабилността на системите. Що се отнася до децата? Да, просветни кампании. От друга страна, един от важните въпроси е свързан с мониторинга на решенията на държавите членки по въпросите свързани с установяване на възрастта и какъв е прага за защита, изразен в години в регламент 44 от 2001. Това е ясен сигнал за европейските институции. Силно се надявам, че държавите членки ще тръгнат в същата посока. Работна група 29. Е, те ще се занимаят активно с посочване на конкретни кампании за подаване на информация и инициативи в посоката, която вие очертахте. За да са ясни последствията при споделяне на информация, изпращане на информация, оставяне на отпечатъци по цял свят, което може да се окаже рисково. Благодаря. Имаме време за допълнителни кратки въпроси. Работна група 29 бе събрана по директивата, която бе отменена с регламент, който влезе в сила – Старата директива 95 бе отменена с новия регламент. Има ли някаква разпоредба да се промени а, името на тази група? Господин Бекер. Благодаря. Един въпрос. Каква е ролята на нормализацията и псевдонимизацията, т.е. анонимизацията и предоставянето на псевдоними, псевдонимизацията? Друг няма. We understand that people um, do not take care of... Хората не се грижат особено имената си, знаят какво е мрежата какво... Всъщност ще изчезне тази работна група 29, ако говорим за името й. Няма нужда да се променя, тъй като ще бъде отменена с ЕДПБ. Знаем, че има сходности между ЕДПБ и този текст, но се движим в правилната посока. Обеден съм, че няма да има объркване. По другия въпрос. Общия регламент предлага много ясни сигнали, за да могат контролиращите органи да упростят ежедневието си, като се съсредоточат върху информация, свързана с а, възможност за установяване на самоличността. И в случаите, когато няма възможност а, да се установи тази самоличност и кога е приложим регламента. Това е една възможност да има мащабируемост на практика. Опитът показва, че псевдонимизацията ще бъде развиващ се процес. Чисто технологически тенденцията е лицата да могат лесно да бъдат идентифицируеми. Ако трябва да се пошегувам, очаквам до 10-15 години максимум идеята за лични данни да изчезне. Да изчезне, защото технологиите, свързани с големите данни, профилирането, изкуствения интелект, ще дадат възможност хората да бъдат идентифицирани дори когато се подава анонимна информация. Същото се отнася и за информация под псевдоним. Е, разбирам, че законодателството се опитва постепенно да въведе предпазни механизми. Що се отнася до техническия анализ за насърчаване на контролиращите органи да насърчават псевдонимизация, ние в мрежата IPEN, където има научни работници, а не юристи, инвестираме, им... влагаме усилията си в практическо подаване на информация за това как данните наистина могат да излязат а, с псевдоним. Резултатите ще бъдат оповестени, когато бъдат готови. Много е интересно това като е, зона за инвестиции на контролерите на данни, но така или иначе нещата ще се променят с бъдеще, според мен. Благодаря. Ако няма друг, ще приключим, но трябва да кажа, че оперативно ще бъде предоставена на 29 март от комисаря Кинки. Това показва колко много от нашите преписки изискват тясна работа с вас. Разбира се, когато е нужно, трябва да има и разстояние помежду ни. Отбелязахме си данните, които споменахте в представенето си и ще работим в тясно сътрудничество с удоволствие и с вашия орган. Отново ви благодаря за представенето, господин Бутарели. Благодаря на колегите за а, въпросите, също за отговорите. Благодаря. Преминаваме към един от въпросите, свързани с борбата с тероризма. Става дума за едно представяне. Представяне на проучване на нашия департамент за политики. Това е политически департамент С за права на гражданите и конституционни въпроси. Политиките за борба с тероризма, тяхната последователност, ефикасност. Имаме конкретни държави, конкретни теми. Поискахме това проучване, за да може да се направи оценка на всички политики в Съюза в борбата с тероризма, особено имайки предвид къде са пропуските, къде има застъпване на политики, къде има обмен на данни между агенции, достъп до въоръжения ограничаване на финансирането на тероризма и така нататък, както и превенция на радикализацията. Тук се залагат и е, насоки за бъдещи политики в тази посок, поли, е, посока. Авторите са тук. Госпожа Биби Ван Генкъл е тук от Международния център за борба с тероризма и е, господин Ван е, Венсик от Pricewaterhouse Купър. Заповядайте. Ако може, накратичко да представите по няколко минути на всеки. Ще се сменяме. А, чудесно, още по-добре. По-добре е да бъде кратко, отколкото дълго. Uh, Благодаря, председателю. Благодаря ви за тази възможност да представим своето проучване тук в комисията ви. След терористичните нападения, след тези в Лондон и Стокхолм, народа иска действие. И затова може да се предприемат действие чисто и просто хей така, за да има някакви действия. Имайки предвид обаче нашите ценности и договорите, съответните действащи органи са длъжни да преценят каква е сигурността и да предложат нови политики, да изменят стари политики, които са легитимни, последователни и ефикасни. С тази цел Европейския парламент възложи това проучване, което прави оценка на архитектурата на политиките в борбата с тероризма, като се вглеждаме в пропуските, дублирането на политики, включая между сътрудничеството, извинете, между отделните агенции, борбата с експлозивите, оръжията, ограничаване на туристична дейност, е, криминализирането на поведение от терористичен тип и радик... превенция на радикализацията. Вглеждаме се също в ефикасността на прилагането на политиките в държавите членки и легитимността и последователността на политиките. Международният център за борба с тероризма и PricewaterhouseCoopers се занимаха с тази тема. Ние разгледахме седем теми в а, извадка от държави членки. Проучването посочва също добри а, практики в различни а, държави членки, по различни политики, което може да доведе до развитие. Проучването излага също различни варианти за политики за по-нататъчната политика на Съюза тази посока, като фокусът е върху бъдещи заплахи и развития, както и реализируеми а, решения. Днес с колегата Биби Ван Хинкел даваме основните заключения и основните препоръки, които са включени в това проучване. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, благодаря за тази възможност. Причината за тези политики е, че те са ефективни. И ние искаме те да бъдат ефективни. Логично е, след всяко терористично нападение, ние да си задаваме въпроса, дали политиките са били правилни, които са прияти, които се прилагат, или пък е има нужда за нови такива лесно ми, щеше да ми бъде да дам примери. На слайдова сме, записали сме показали една от, едно от последните нападения в Швеция, в Стокхолм, и се питаме дали политиките, които се прилагат, са били достатъчно адекватни, за да се отговори на такъв тип атака или дори да се предотврати такова нападение. Нека да погледнем това нападение и да видим дали наистина е възможно да бъде предотвратен, имайки предвид политиките в Съюза. Тук имахме едно действащо лице, един нападател, един гражданин, търсещ убежище, което е било отказано, занимавал се с дребна престъпност, а не е престъпник, който да е бил част от голяма мрежа, която да си е общувала интензивно по всички мрежи и които да са планирали предварително с а, логични вериги за закупуване на оръжие. Не, това е лице, което е откраднало камион и се е врязало с, къв, с камиона сред хора. Наричаме това използване на а, ежедневието за оръжие. Ето с това трябва да се борим днес. Какво означава това, що се отнася до оценката на заплахите и политиките и какво можем да направим? Отговорът на тези нападения не е повече контрол по логистичната верига или финансовите потоки. Не, трябва да се занимаем с превенция и да разберем процеса на радикализация и сигнализирането и а, е, идентифицирането на първите признаци за нещо такова. Нещо друго, което може би е интересно да се приложи, е да се опитаме да бъдем преди, да се движим преди гребена на вълната. Ако може следващия слайд. Важно е да се разбере, че е по-добре да знаем какви са тенденциите, които се развиват. Ето тук а, виждате тенденциите, свързани с а, терористи, които действат сами и не са част от група. Какви са тенденциите за едните 5 години? Тук виждаме, че има увеличение на такива нападения от един извършител, който не е част от група. Това означава, че разузнавателните агенции ще трябва да променят начина на добиване на информация, за да могат да предотвратяват максимално рано а, такъв тип а, нападения или пък да предвиждат а, съответните тенденции. На следващия слайд виждате анализ на тенденциите, който ни показва, че при последни, през последните години има голямо многообразие на оръжията, които се използват и на целите, които се избират. Това осложнява работата на разузнавателните агенции. Много по-трудно е да се защити обществото срещу хора, които просто взимат кола и се врязват с тълпа или вадят нож от кухнята и излизат на улицата. Няма как да се отгатнат нещата, но пък от друга страна това показва тенденции, които помагат да се планира работата напред. Опитвам се да иллюстрирам част от елементите, които липсват и които са записани и в доклада ни. Смятаме, че е важно да се инвестира в дългосрочен анализ на тенденциите, за да бъдем по-добре подготвени. Също така, по този начин може да има споделяне на такъв анализ с такива данни, които да показват какво се случва по-настоящем, а не едногодишния доклад на Европол, ежегодния, извинете, доклад на Европол или други доклади, които се занимават с въпроси, които са за определени категории хора, които могат да използват а, тази информация. Предоставянето публично на тази информация е важно, това ще помогне да се подобри сцеплението между всички действащи лица по веригата. Ако може следващия слайд да покажете, още един нататък. Става дума, тук искам да покажа всъщност Нека да видим всички политики за борба с тероризма в Европейския съюз. Може да се каже, че те е, отговарят на кризи. Тук е, се виждат всички мерки, стратегии, политики, планове за действие, които са разработени ежегодно. Всеки път, когато има терористично нападение, виждате, че веднага има пик на нови политики. И човек се пита дали това се дължи на факта, че има цялостен изчерпателен анализ, който държ... е довел до тези политики, или просто се възползваме от възможността а, след такова нападение да прокараме нови мерки, без да се направи оценка на потребностите, както и оценка на въздействието, което е важно, за да има ефективност и ефикасност, които ние в крайна сметка целим. Тоест, всичко се води от кризите, т.е. реагира се на кризи. На следващия слайд има общ преглед. Подбрала съм някои неща. Знам, че трудно се вижда, много е дребен шрифтът, тъй като много информация е налична. Но тук съм подбрала всички действия, от които извършва Съюза. Много инструменти се използват и много е свършено. В същото време това, което липсва като че ли е последователност, изцепление между елементите. И сега колегата ще сподели част от нашите заключения за обмена на данни и контрола по границите. Uh, Ако видим какво е постигнато на равнище Европейския съюз е, в областта на сътрудничеството, обмена на данни, развитието на системи и бази данни, можем е, да посочим е, развитието на Центъра за борба срещу тероризма към Европол, както и групата за борба срещу тероризма, която беше укрепена. И сега има от миналата година нова платформа за обмен на информация между службите за сигурност. Има също редица системи за управление на границите в Европейския съюз и в Шенгенското пространство. Тези мерки допринасят за сигурността, но нямаше да могат да бъдат реализирани без намесата на Европейския съюз. Но не всички цели за борба срещу тероризма са постигнали добавената стойност, която е била предварително заявена. Защото мерките, които се предприемат за защита на границите, не са непременно свързани единствено с борбата срещу тероризма. В много случаи инциденти или пък заплахи за тероризъм водят до засилване на мерките. Ако видим добавената стойност на системата за интелигентни граници, виждаме, че ефектът е малко ограничен. Има малко оценки обаче, които са направени. Също броят на лицата, които интервюирахме, поставиха под въпрос ефективността на съществуващите системи за целите на борбата срещу тероризма. Те не поставят под въпрос системите сами по себе си, а използването им за конкретната цел. Един от основните проблеми е свързан с обмена на информация както беше констатирано от комисията през септември 2016 година, изправени пред заплахата от тероризма, проверките в голяма степен а, зависят от сътрудничеството и обмена на информация не само между правоприлагащите органи, а, но и между останалите, които се занимават с тези въпроси. Продължава да съществува фрагментация както на национално, така и на европейско равнище, което води до доста големи пропуски. Полицейските служби, службите за сигурност, другите агенции, които се борят срещу тероризма, не обменят достатъчна степен информация както вътре в държавите членки, така и между държавите членки. И това не е свързано непременно с проблеми с оперативната съвместимост. На графиката на предходния слайд се опитахме да представим какво ще се случи, ако има съответна информация, която е важна в базата данни, но няма споделяне на тази информация. Ако не се споделя релевантната информация между държавите членки, тогава остават сериозни пропуски в сигурността, както посочва и комисията. Въпреки съществуването на архитектура за оперативно сътрудничество и обмен на информация, доверието на базата на лични контакти между държавите членки остава съществена част за ефективно сътрудничество при обмена на информация, както посочваме в нашето проучване проблеми, които наблюдавахме многократно, е, че няма достатъчно доверие между службите вътре в държавите членки и службите на различните държави членки. Много от експертите споделиха, че има нежелание за споделяне на информация в съществуващите системи някои казаха, че някои от държавите качват в базите данни доста релевантна информация, докато други просто се ползват от информация без да допринасят в системата. Освен това, има случаи, когато някои специалисти търсят информация в базата данни на Европол и се натъкват на информацията, която самите те са подали. Освен това, друг проблем е свързан с качеството на подаваната информация. Цялата информация трябва да бъде анализирана. Има големи масиви данни, които изискват и ръчна обработка в някои случаи. Въпросът за обмена на информация изисква да има по-добра координация между политиките също. Нещо, което е наложително, е стратегическа визия и координация, концептуални насоки. Имаме сега фрагментирани политики, които са една цяла палитра от мерки, но е необходимо да има стратегически насоки. Това е много важно. За целта е необходимо да има лидери, Вие сте запознати с въпросите, но за много а, хора извън Съюза а, е доста странно, че има толкова много фактори, които участват в формирането и изпълнението на политиката и че има непрекъсната конкуренция между тях, което не помага. И така да има насоки означава да включите както краткосрочни, така и дългосрочни потребности, да се подготвите за бъдещето, които същевременно обръщате внимание на заплахите в настоящето. Освен това да се следят дългосрочните тенденции, да се споделя информация за заплахите своевременно. Един от факторите, които осигуряват е, такива насоки, един единствен орган с тези функции би било нещо полезно. И това е включено в препоръките ни. Ние сме посочили 23 препоръки, няма да ги изброявам всички. Както каза и колегата ми, има множество мерки, много от тях са смислени но има понякога припокриване или пък има пропуски, както казах и в началото на изказването ми. И след всяко терористично нападение се предлагат нови мерки, защото заключението, което правят всички в такъв момент е, че съществуващите мерки са се провалили. Много от хората, които интервюирахме, изист, казаха, че е необходимо по-добре да се прилагат вече съществуващите мерки, вместо да се приемат непрекъснато нови. Според тях не е необходимо нищо, което би подобрило работата им. Просто трябва да се прави това, което е предвидено. Колегата подчерта важността на доверието, създаването на нови платформи, за споделяне на информация, на добри практики, на разбиране за различните мандати на държавите членки е нещо много полезно. Много важно е, ние искаме да се извършва превентивна дейност, т.е. да се наблегне на превенцията в цялостната стратегия на Съюза. Едно от нашите предложения към вас е да има система за докладване от държавите членки, тъй като превенцията е на доброволни начала в момента. Необходимо е да има изискване за докладване, за да може да се следят мерките по превенция, които се въвеждат, така че партньорски натиск би помогнал може да се подобри цялостният цикъл за определение на политиките. На предходния слайд видяхте, че след всяка терористична атака има нови мерки, след това се създават нови органи, планове за действие и най-накрая стратегии. Обикновено, ако помислите добре, ще се направят нещата по друг начин. Първо ще има стратегия, краткосрочни мерки, но първо трябва да имате стратегия, план за действие, но в случая изглежда нещата са обърнати. Необходимо е да има редовна оценка на заплахите, на потребностите. Понякога а, има някои мерки, които се базират на допускания, не на реални нужди, което не допринася за ефективността на европейските политики. Освен това, трябва да се предвидят и мерки за доброто прилагане на мерките, да се обсъждат те с специалисти регулярно, да се подобри надзора. И вашата комисия в това отношение има да играе важна роля. И на последно място ние сме изобразили това в една кръгова диаграма. Виждате, една малка част е предназначена за мониторинг и оценка. Според мен тази част трябва да бъде поне толкова голяма и съществена, колкото частта, която включва различните мерки, които се предприемат. Благодаря ви. Колеги, може да вземете екземпляри от този доклад. Намира се на входа на залата. Сигурно ще имате много въпроси към авторите. Госпожа Гинкел и господин Венсинг. Координаторите дадоха ли сигнал, дали желаят да се изкажат, за да разпределим по-равно времето? Ще започна от Лопес Агилър. Той пръв поиска думата. Ще разполагате с по 2-3 минути. Това е много важен въпрос и е голямо предизвикателство за всички нас, особено за нашата парламентарна комисия. И ние можем да говорим по този въпрос надълго и на широко, но няма да е така, защото имаме конкретни въпроси. Най-напред искам да ви благодаря за положения труд, за презентацията, за подробно изготвения доклад. Аз се запознах с него. Ние ще го проучим много детайлно допълнително. Въпросът ми е за системата на местата за лишаване от свобода. Не се обърна особено внимание на ролята, която те играят. Какви добри практики има, дали има държави членки, които могат да дадат челен опит, как да се използва системата за лишаване от свобода, за недопускане на радикализация. да не е проводник на езика на омразата. Има координатор за борба срещу тероризма. Говорихме много за Европол, за Евроюст но не е в голяма степен за ролята, която трябва да играе европейският координатор по въпросите на борбата срещу тероризма. Каква е добавената стойност към изготвянето на стратегии и в изготвянето на политиките за борба с тероризма в държавите членки. Благодаря. Господин Халард, във връзка с нападението в Стокхолм, разбира се, че много е трудно да бъде спрен обикновен нападател, който използва предмети от ежедневието, като автомобил, нож и така нататък. Радикализацията е много важна. Явно лицето му е писнало, защото е отхвърлено молбата му за убежище и е, му е трудно да намери смисъл на личното си отмъщение. Имаше сходен случай само преди няколко години, когато лице, търсещо обежище от Еритрея, е, реши просто на посока да стреля и да убива хора един уикенд. Е, е, тези, които са мотивирани да извършат е, нападение в други е, случаи. Обаче, като в Стокхолм, става въпрос за лоша и е, много бавна процедура по обработка на молбата за убежище. Може би имало възможност да се предотврати това нападение в Стокхолм. Както госпожа Гинкел правилно отбелязва, ние сме склонни да искаме повече мерки след всяко нападение. Примерно информация за предотвратяване на радикализацията това са популярни разговори, но в други случаи, като в Стокхолм, например, едва ли това е основният въпрос председателя. Дам въпрос на госпожа Сърджентини. Благодаря, е, господин председател. Двамата изказали се се спряха на проблемите, които са ни на масата. Ако политиците имат различно мнение за това, което причинява терористични атаки, много трудно може да се разработи политика, която да ги обединява. Аз бях член на Общинския съвет е, в Амстердам, когато Тео Хох, Хох беше убит и това се отрази на всичко, което правехме в Амстердам доведе и до е, много пари, много усилия по програми за е, дерекализация. Е, те продължиха, те затихнаха до към 2010 година. След това започна войната в Сирия, джихадистите. Отново има нов интерес към програмите за радикализация, но междувременно имаше пропас, имаше липса на внимание. Един от въпросите ми към вас е, е, е, как е, вниманието да не отслабва, как нещата да остават на маса при условие, че политиците отклоняват вниманието си и отклоняват средствата. И изобщо вие като, като вътрешни лица, как бихте ни посъветвали да продължим политическата дискусия по подобна, по подобна тема? Сега по вълците единаци, така наречени така наречените валцидинаци, е, е, какъв, е, с какъв анализ разполагате, за да може да се предотврати такова явление? Вие настоявате за дългосрочен подход, за анализ, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещето, но, но как да работим с вълки динак? И накрая тук в тази зала средностатистически е, е, вие проповядате е, нещо, е, в което вече всички са посветени. Е, въпросът е, че след е, нападението ние трябва да бъдем първи. Тоест да предложим мерки, които докосват хората защото ако не ги докоснат, те няма да ги почувстват и ще решат, че това не е истина. И мисля, че за момента никой няма същински отговор на тези въпроси. Госпожа София Лундвелт. Да, благодаря, господин председател. Благодаря а, на господин Венсинг и на госпожа Гинкел. За мен е удоволствие да ви видя тук. Аз ще прочета доклада ви с жив интерес защото парламента призоваваше за оценка на политиката срещу тероризма и в частност за ефективността на тази политика от много време насам. Надявам се е, да можем и ние да направим нашата политическа преценка. Това, което ми прави силно впечатление, дискусията как най-добре да се борим с тероризма е силно идеологически той е идеологически и в крайна сметка резултата се пренебрегва. Господин Лао отново направи връзката с иммиграцията но всичко е въпрос на дефиниция. Е, защо е, е, разгневен човек грабва нож или тръгва с камион, защото е сърдит на обществото, на западния свят или на света като цяло? Той е терорист хората убиват някой друг и по политически причини, но тогава не бихме го нарекли терорист. Така че, според мен, е, дефиницията става неясна. Понякога с цели на ксенофобията ние е, се борим с тероризма и смятаме, че е, така предоставяме по-голяма сигурност на хората. Думата радикализация също беше спомената. Лично аз предпочитам а, а, насилствен а, екстремизъм. Много хора са екстремисти, но не винаги прибягват до насилие. Е, но винаги намираме едни и същи симптоми. Но виждам минимални усилия извън академичните среди да се опитаме да разберем е, какво прави хората податливи на послание от страна на терористите. Защо дадено лице ще бъде радикализирано от пропагандата, а друго не? Според мен ние много малко сме се получили от историята. Ние сме преживели и други вълни на тероризъм. Примерно е, е, хората са чели история за лица, които отиват в Испания 30-те години да се борят в гражданската война. И техният статут и нагласа е сходна на това, което наблюдаваме в момента. Така че, нека положим по-големи усилия да видим кога настъпва повратния момент. Ако искаме да а, избегнем насилствения екстремизъм и радикализацията. Сега, а, тероризма съществуваше в а, Европа преди 2001 година. Статистиките е, може би трябва да отидат много по-далеч. Тогава ще видите, че картината е различна. Та, е, питам аз, не сме ли се получили от всичко това? Ние ли измисляме е, колелото? Не сме ли се получили от вълните от тероризъм, които на които сме били свидетели в европейския континент при предходни десетилетия. Председателя, благодаря. Давам думата на господин Албрихт. Благодаря ви за изложението ви, благодаря ви за проучването. То е много важно за нашата работа. Много е важно да преценим реалната полезност, целесообразност и последователност на нашата политика. От дълго време обсъждаме тези въпроси и отново и отново винаги приемаме нови мерки, без реално да знаем на къде вървим. Това е, продължава да става и в държавите членки, като допълнение. Така че имам чувството, че има 29 различни изисквания към това. А хармонизацията е важен въпрос, но трябва да знаем какво предстои за бъдеще, кое може би е било недостатъчно ефективно. Отново искам да подчертая, че вие ни казвате, че един от най-важните анализи е по-добре да се приложи, по-добре да се прилагат правилата и мерките, които вече сме разработили бих искал да кажа, че някой трябва да направи това. Въпросът ми е, е подробно сме обсъждали теоретични мерки на хартия, е, може би бази данни, може би системи, които вече са на лице, но хората, които вършат тази работа, полицаите, разузнавателните органи в държавите членки, е, защото повечето от тях, да не кажа всички, работят в органи на държавите членки. Примерно, ако те проучват атаките в Стокхолм, ще се опитат да ги предотвратят. Но те са пръснати по целия европейски континент, работят в малки или средни по размер ведомства. Какъв е анализа на политиката, която ние водим? Е, сътрудничеството на място между тях. Е, смятате ли, че има недостиг на персонал, особено на квалифициран персонал, когато се говори за е, киберразследване или за местно разследване, а именно трансгранично разследване на различни езици в различна среда? Как е, преценявате е, възможността за създаване на съвместни е, екипи за разследване в Европейския съюз? Voorzitter, beste collega's. Следващи оратор. Благодаря. Искам да благодаря на нашите гости е, за представянето на тяхното проучване ще се съсредоча върху едно. Трябва да се инвестира повече в инструментариума, с който разполагаме, и да използваме същия този инструментариум по-добре. Различните заинтересовани страни трябва да си комуникират по-добре. Мисля, че има проблем с координацията и комуникацията. Това не е нещо ново. Отдавна има такъв проблем. Затова питам дали знаете защо на европейско ниво няма добра координация. Държавите членки сами ли искат всичко да свършат и отказват европейско сътрудничество? Като искат те сами да се грижат за гражданите. За всички нас това е наболял въпрос. Няма как да се справим с нещата без сътрудничество. Тероризмът днес, до известна степен, е резултат от е, случващото се в Близкия изток. Затова е важно а, е, да държим на граничната сигурност. Това означава, че трябва да защитаваме външните си граници, но трябва да обърнем внимание на политиката за сигурност. Обръща ли се достатъчно внимание от страна на Европейския съюз на тази тема? Зная, че комисията се занимава с темата, но според вас добре ли се справят, имате ли препоръки? Благодаря, Биргит Зипел. Um... Благодаря. Нека се върна към казаното от Хинкел за мерки и стратегии. Ще го кажа с мои думи. След всяко нападение се искат нови мерки. Никога обаче не говорим за ясна стратегия. За какво става дума? Първите нападения тук с, бяха направени с огнестрелни оръжия. Укрепихме мерките за това. След това обаче имахме нападения с камиони. Значи сега ще направим закони за използване на камиони или ножове. Не виждам как ще стане това. А, мислехме, че терористите идват от някакви трети страни, но особено от първите нападения, виждаме, че това са хора, които години наред са живели тук, работят тук, които са се радикализирали. Така или иначе, не виждам голям апетит или усилия в държавите членки да се говори за превенция и интеграция. Също така, когато говорим за хора, които отдавна живеят тук, които се радикализират и така наречените самотни играчи или нападатели, нека да ви припомня хора като превик. Тогава какъв е смисъла на граничния контрол? Това ли е мярката, която да представим на гражданите като добрата мярка? Искам да подкрепя казаното от ораторите, че трябва да станем по-добри не само по превенция и интеграция, но да работим преди нападенията. Тоест, имаме нужда от експертни познания, хора, които да са на място, специализирани, които да знаят кои са онези, които могат да действат. Това не е ново послание за парламента. Има проблем с обмена на информация. Мики предвид това, което каза колегата Стивенс. Не е въпроса само за комуникация между държавите членки. Става дума за проблем в държавите членки. Различни е, центрове, различни агенции си държат информацията за себе си, не я споделят с никого. За съжаление, нашите държави членки не са се получили от първите нападения в Съюза. Да, имало е информация, но те не са били там, където е можело да бъдат преди нападението. Този проблем не може да бъде решаван само с законодателство, а с повишаване на информираността на всички. Ако тези дебати могат накрая да доведат до резултат, а то е да не се говори всеки път за нови мерки, то тогава добре, защото това означава и много средства. Много средства отиват по тези мерки. Харчим всички средства, без да можем да кажем сега поне имаме по-голяма безопасност за гражданите. Трябва да се движим преди гребена на вълната, трябва да използваме по-добре това, което е на масата, за да се справяме с нови предизвикателства, които са преди нас. Трябва да увеличим ролята на информацията, иначе няма Иначе ще си създаваме хиляди мерки, без това да може да помогне. Последна, последна е Натали Гризбек. Благодаря. Euh, très synthétique des, des éléments d'analyse. Благодаря ви. за доклада и е, за данните, е, които сте набрали за анализ. Съжалявам, че е само на английски, е, но се надявам, че ако беше народния език, щеше да ми бъде по-лесно. Благодаря ви за отговорите, за искането за последователност на отговорите, които се дават в Европейския съюз. Вие подчертавате тази разпокъсаност, която в крайна сметка води до, до, до смъртни случаи. Разпокъсаност на отговора на вътрешните и външните предизвикателства. Смятам, че трябва да обединим силите си. Не трябва да има букет от отговори, а цялостна стратегия. А, да не се опитваме след всяко терористично нападение, след огромни щети, отговорите да са просто частични. Трябва да обединим силите си, е, да наберем съвместно разузнавателни данни, за да координираме после и правилата и мерките, което посочвате ясно в този документ. И да създадем документи, които в тяхната последователност са чисто европейски. Няма отново да изразявам пред нашата комисия за граждански свободи съжалението, че е, е, за отношението на някой от нас към ПНР, е, който не е европейски инструмент, а който се наслагва или е успореден с цяла поредица от национални разпоредби и в крайна сметка не дава европейския отговор, който очакваме, а именно европейски отговор, е, създавайки един единствен европейски инструмент – и в крайна сметка да сме по-ефективни. В вашето изложение и в документа, мисля, че споменавате, че трябва да има последователност между определени бази данни. Казвате, че за някои от тях няма добавена стойност. Можете ли да ме осветлите? Е, какво предлагате за това? Какви данни евентуално липсват? Е, как да постигнем последователност? Трябва да увлечем всички, е, трябва да качим всички на европейски кораб, ако искаме е, да дадем отговор на въпроса за средствата за обща борба срещу тероризма и въпроса, въпроса, въпроса, който всъщност е в дъното е, на съзнанието на всеки граждани, как да бъдат сигурни, как да се гарантира тяхната сигурност, как да имаме съвместна стратегия, е как да съчетаем непоследователни разпоредби или непълни разпоредби или разпоредби, по които няма средства. Е, много въпроси, надявам се, че хванахте нишката. Благодаря, аз имам кратък въпрос, преди да отговорите. Благодаря ви за доклада. Съгласен съм с госпожа Индвелд. Надявам се да може да използваме този дебат, за да стане ясно какво правим. Говорите за това каква е добавената стойност на Европейския съюз и казвате нещата каквито са. Тази графика, която показахте, показва истината. Има работни групи в съвета, но отвъд тях има само две действащи лица, които се занимават с борба с тероризма. Мисаря, който е нов, и е координатора по въпросите на тероризма анализирате тази позиция, за какво работи, за какво не работи. Въпросът ми е неизбежно ли е или не. В доклада казвате, и цитирам, това, което върши Съюзът, и използвате думата, е непостоянна. Да, така е. Като че ли Работим по-малко по някои теми, като например мена на данни за пътническа информация и така нататък, и международни споразумения. Та въпросът ми е, ако търсим нова стратегия за добавената стойност, не е ли неизбежно, имайки предвид основната компетентност на държавите членки по различни причини, um, to... че винаги ще има такава недостатъчно стегната рамка. Искате ли по здрава рамка, каква е стратегията, към какво трябва да се движим. Като че ли казвате, че стратегията от 2005 за борба с тероризма е провал. Ако е провал, защо е провал? Разбирате ли какво ви питам? Тъй като всички се занимаваме с отделни законодателни актове и аз съм съгласен с всички. Всички казват да не се създават нови закони, да се използва това, което имаме. По отношение на Съюза няма нужда. Искахме да се прилага информацията за пътническите данни, има други сфери, които трябва да се идентифицират. Не сме свършили много. Не защото не искаме, а защото имаме конкретна роля като съюз. Друг въпрос говорихте за модели е, за ограничаване на проактивността. Говорихте също така за политици, когато има нападение, когато веднага се излиза с нова идея, но има ли модели, е, където има такова ограничаване на действията, смисъл не се реагира с нови мерки, а се призовава за прилагане на стари или вече съществуващи. Т.е. има ли образци за такъв тип въздържане от нови инициативи или, хора, или се прави от политици, защото хората очакват нови действия след всяко нападение. Well, thank you all so much for all your questions. Много благодаря за всички въпроси. Цялата ни работа по този доклад не е отишла на празно, защото виждам, че сте прочели доклада, зародили са се идеи, има въпроси, които могат да бъдат разглеждани, преразглеждани. Много въпроси ми се зададоха. Ще се опитам да отговоря на максимален брой и колегата сигурно ще отговори също на някои. Ще започна с въпроса на господин Лопес Агилар той говори за системата на местата за решаване от свобода, как това се свързва с наказателното право, съдебната система, радикализацията в затворите, има ли добри практики, които да се проучат. Това е отвъд работата ни в доклада, но няма проблем. С удоволствие ще отговоря. Първо, и това се свързва с това, което каза Софи Индвелт за терминологията на радикализацията и дефиницията. Радикален е нещо различно от радикализация. Радикализацията е голям процес, който може да доведе до насилствен тероризъм или екстремизъм. Така че самия акт, който произлиза, може да бъде терористичен акт или терористично нападение. Това е терминологично. Дерекализацията всъщност е странен термин, тъй като това предполага, че има определена форма на радикализация, т.е. състояние на радикализация, което искаш да не бъде допуснато като състояние. Опитът показва, че използвайки методи за дерадикализация е много предизвикателно и трудно, защото трудно може да промениш резултатите. Тоест не говорим за толкова за промяна на мисленето, а говорим за промяна на поведението. И в този смисъл се говори за оттегляне от насилствения екстремизъм, който е част от мисленето ти. Тоест стъпка назад от този тип мислене. Често се казва, че затворите всъщност са нещо като оранжерия за такива. Ако отидеш в затвора, ще бъдеш радикализиран. Мисля, че е доста пресилено едно такова изказване, но те представляват рисков фактор. Всичко зависи от държавата членка. Всъщност има държави членки, които са инвестирали в програми, които се създават по местата за лишаване на свобода, където има сесии с психолози, с а, религиозни лидери и други програми в самата система за лишаване на свобода. И когато лицата излязат от затвора и се върнат в обществото, трябва да се инвестира в реинтеграция и рехабилитация, т.е. да има една система, която да може да подкрепи лицето и е, то да не е, се върне обратно. Това може да са пробационни служби, които да търсят място, тъй като ако човек е терорист, който е осъден за тероризъм, трудно може да си намери апартамент или да си намери работа. Така че пробационните служби трябва да изиграят своята роля тук. Също така има други служби, които да помогнат при излизане от затвора в ежедневните задачи и да се подкрепят семействата, тъй като те са социалния кръг, който се надяваш хората да се върнат. Но те готови ли са? Социалния кръг готов ли е? Или пък те имат други проблеми, защото изпитват срам в собствената си общност и не могат да изпълнят тази роля. Така че има добри практики в държавите членки, където са се създали тези програми и, за съжаление, има и много други държави, където това не се случва. Мрежата за разпространяване на информация за радикализация е, е много важна. Имаме работни групи, които са платформа за обмен на добрите практики между хората, които се занимават с тази тема в държавите членки. Господин Лопес и други от вас споменаха координатора за борба с тероризма или искаш ти да отговориш? Uh, e за ролята на координатора на Европейския съюз за борба срещу тероризма. До сега с ограничен мандат и ограничени ресурси той се умя да постави много неща на дневен ред, да подобри информираността на хората за анализа, но това винаги става по-скоро в сянката на съвета. Сега има и комисар. Трябва да видим как ще се взаимодействат, тъй като той взема тази длъжност едва от няколко месеца. Затова ние не сме констатирани някакво припокриване на функциите. Все още те се ориентират в ситуацията. Ако търсите някой, който да дава стратегически насоки, за които настояваме в доклада, това трябва да е човек, който да има силен мандат и който може да свързва всички политики, да оказва натиск заедно с държавите, да има отношения с държавите членки. Координаторът по-скоро се занимава с информиране, поставяне на въпроси, в дневния ред Отвъд това обаче той не разполага с мандат и с правомощия да отиде по-далече. Въпросът за това как да се пресече самотен нападател и как да се разберат а, факторите, които допринасят за радикализацията на някои хора. Да видим а, по какъв начин да се отчетат а, тези а, фактори, така че да се предприемат а, мерки, да се заложат а, политики превентивно. няма усилия за инвестиции в превенцията, беше подчертано тук. Има известни инвестиции, но е много трудно да се постигне добро разбиране е, за ситуацията, да се водят интервюта с хората, които се занимават с тези въпроси. Това отнема време, тъй като трябва да се създадат отношения на доверие, за да може да се получи исканата информация. Има множество фактори и не може да има едно единствено решение или един единствен профил. Ситуацията се променя, но все пак трябва да се отчитат рисковите фактори и е необходимо да се инвестира именно там. Едно от новите неща е да се използват резултатите от научните изследвания при формирането на политики. Разглежда се, например, връзката между хора, които имат някои психически проблеми и други, които са с такава нагласа, че се подават лесно на влияние. Около 60% от хората, които участват в разследвания на тероризъм. По-рано са се занимавали с услуги, социални услуги, Има доста включени в списъците лица, които са преживели някакви психически проблеми. Важно е те да се следят, да се отчитат и проблемите, които са довели до състоянието им. Също умората от множество политики или отслабване на интереса. Трябва да се правят тези дългосрочни оценки на риска, на тенденциите, за да може добре да се разбере какво става, изпреварващо да предвидите какви могат да бъдат ефектите, каква е взаимовръзката с политиката по миграция, какви са проблемите и предизвикателствата там, кои са уязвимите места в обществото. И е изключително важно е да се работи по превенцията. Да, бяха поставени много въпроси. Да, да знаем, има силен интерес към а, доклада, но не разполагаме с повече от 9 минути. Трябва да сме точни в тази комисия. Uh, uh, Имаше и въпрос за това как да покажете, че се справяте с ситуацията в случай, че има атака и да не се допусне политиците да изпаднат в клопката, да настояват за приемането на нови мерки защото искат да демонстрират пред хората, че предприемат някакви действия. Необходимо е да има силна комуникационна политика. И да се публикуват доклади, които да посочват какви са заплахите, какви действия се предприемат. Има някои неща, които не могат да бъдат предотвратени, не можем да гарантираме 100% сигурност, но със сигурност има какво да се подобри. Трябва да се подчертава, че се работи в тази насока по-скоро, отколкото да се настоява за нови мерки. Освен това, работещите в тази сфера не искат въвеждането на нови мерки. Какво сме научили от вълните терористични нападения след 11 септември. Изглежда попадаме в едни и същи клопки периодично. Силна реакция е необходима, за да се види какви са първопричините, какво може да се направи, за да не се допусне радикализация и да се стига до насилствен екстремизъм. Има превентивни мерки отвъд Атлантическия океан. Вече има нова администрация, която говори за насилствен екстремизъм или исламизъм. ислямизъм. и всъщност е, се създава почва за нова радикализация. Ние виждаме по какъв начин може да се подобри споделянето на информация. Много усилия се полага в тази насока. Може би колегата ще каже нещо допълнително по въпроса. Да, благодаря. В допълнение на това, което казахте, за полките, които можем да си извлечем. Когато разговаряхме с експерти от държавите членки, те посочиха, че това, което в западните държави наблюдаваме като прояви на тероризъм, се разглежда по друг начин на изтока. Те говорят за десен екстремизъм, който има потенциал да се превърне в насилствен екстремизъм. И тук трябва да видим как може да се запълнят тези а, празнини, защото трябва да се създава европейска политика, която да включва а, и да отчита всички тези разлики във възприятието за заплахи. Няколко думи за базите данни и за сигурността по границите. Беше казано, че понякога оставаме с впечатлението, че има 29 различни среди вместо един общ съюз. Съгласен съм с вас, господин Албрихт. Всяка държава членка има също много пъстра картина. Има доста разлики между държавите членки по отношение на организацията, по отношение на приложимото право и в доста случаи е трудно да се задълбочи сътрудничеството, както вътре в държавите членки, така и между тях. Сега по-сложно е да се получи цялостна картина когато има толкова различни действащи фактори. например, митниците, други агенции. И всичко това осложнява да придобием една цялостна картина, за да се разбере къде може да се хармонизира и какво. данните, информацията се събират за различни цели. Понякога в последствие се установява, че е имало информация, която е, би могла да доведе до предотвратяване на терористичен акт. Но не винаги това е информацията, която е била събрана за именно такава цел на времето. Така че действаме в един изключително сложен контекст, не само в държавите членки, но изобщо. Би било трудно верните данни да достигат е, на вярното място до верните хора. Но може да се обмислят някои мерки, например при разработването на нови бази данни – Виждаме, че повечето от инструментите за сигурността по границите са създадени не само с цел борба срещу тероризма, за множество други цели. И ако искаме да засилим борбата срещу тероризма, трябва да се отговорим на въпроса, коя ще е най-добрата система за целите изключително на борбата срещу тероризма и недопускането на терористични актове. В много случаи се представя едно решение, то се проверява а, според целите, които са поставени. Може да се помисли по този въпрос. Не става дума само за данни, за системи, за бази данни, но и за хората, които работят а, с тях. Ние не сме проучили колко ресурси са вложени в различните държави членки и какви са уменията на лицата, които се занимават с борбата срещу тероризма в държавите членки. Но а, като цяло можем да кажем, че има различни а, бюджети в държавите членки, по различ... различни са по мащаб. Има също урязване на средствата поради економическата криза. И освен това, когато ам, намалява опасността и понякога се губят умения, те не се придобиват ам, от днес за утре. Ние не сме проучвали в каква степен а, хората отговарят а, на изискванията. Би било интересно да се получи по-добра картина за това, какво се влага като ресурси в държавите членки, както каза и госпожа Интвелт. Освен това, трябва да се насочим към постигането на резултати. Какво реално е постигнато в държавите членки възоснова на мерките, прияти на равнище Европейски съюз, както и национално ниво. Председателят, благодаря и на двама ви за положения труд. Доста често се възлагат доклади, но най-добрият комплимент за свършената работа е ако тези доклади се използват по-нататък, така че ние ще видим по какъв начин да използваме това, което ни представихте. Има множество още въпроси, но вие ни представяте един текст, който може да бъде използван и ви благодаря за това. Благодаря на колегите, които участваха в разискването. И така, колеги, преминаваме към още две важни теми, включени в дневния ни ред. Ще изслушаме първият доклад на работната група за наблюдение на Шенген. Искам да напомня, че нези от вас, които не са запознати с въпроса, координаторите на Либе създадоха такава работна група с цел по-добро упражняване на политически контрол върху управлението на Шенген много важно е сега особено да се разбере какво точно се осъществява, какви промени настъпват. За пръв път ще бъде представена работата на тази работна група. Впоследствие това ще се прави редовно. Искам да благодаря на Карлос Коелю, че прие да играе ролята на председател на работната група. Той има много богат опит в тази сфера. Карлос Давам ти думата, за да ни запознаеш с работата на работната група до сега. Благодаря. Е, както вече беше казано, тази работна група беше създадена за да може е, е, Европейския парламент със всички средства да упражнява демократичния си контрол. Винаги когато трябва и колкото пъти решим. След преговори с съвета беше одобрен нов механизъм за оценка на Шенген. С този механизъм ние гарантирахме, е, че парламента ще бъде напълно информиран по този въпрос чрез достъп до документи, включително класифицирани класифицирани документи, като например оценки и препоръки от участващите в работата министерства. Вече проведохме пет срещи, постигнахме известни резултати. Първо, е, комисията ни разполага, ни предоставя е, с резюме е, за всички оценки, които се правят по целия шенгенски механизъм. Външни граници, общата политика за обежище, шенгенската система защита на данните, полицейско сътрудничество и връщане. Първата тема е, е външните граници в Гърция и в Хърватия. На второ място, е, след е, такива кратки информации, парламента за първ път ще изготви доклада за функционирането на Шенген. На трето място, ние е, е, предприяхме трудни стъпки, за да може секретните документи да бъдат е, на разположение на документи на, на депутати в парламента. На четвърто място ние се радваме, че получаваме всички документи от Европейската комисия. Обаче това още не е така. Както знаете, вчера Европейската комисия предложи за трети път контрола върху вътрешните граници да продължи в Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия. Това ще бъде последния път, когато Европейската комисия може да направи такова предложение възоснова на кризата с мигрантите ние бяхме започнали да отслабваме такъв контрол, но мина година, откакто пет страни едновременно въведоха контрол на вътрешните граници. Почти след като изтече една година, след срока, който комисията с подкрепата на съвета определи, за да се върне Шенген в нормалното състояние. До тук сме стигнали в момента. Това буди безпокойство, обаче парламента не е запознат с, с всички последици. Ние не знаем какво става по тези вътрешни граници. Не ни се изпраща информация в този смисъл. И може би трябва да напомним, е, тази година в Комисията по граждански свободи аз попитах Европейската комисия как можем да преценим дали такъв контрол е необходим или не, ако не разполагаме с тази информация. Колко проверки се извършват е, в тези страни? Е, колко нелегални емигранти са били спрени? Е, какъв вид контрол се осъществява? Какви са целите? Какви са економическите последици от такава проверка? Но зададох тези въпроси преди около 5 месеца, но за момента Европейския парламент не е получил никакъв отговор. Като цяло, известни журналисти от e-Observer първи получиха достъп до тези документи, т.е. преди Европейския парламент. Господин председател, в заключение искам да кажа, е, че аз писах на господин Аврама Полус, е, който отговаря за миграцията и европейското гражданство. Мисля, че е време е, нашата комисия да отправи официално искане. Ето защо искам вие да му напишете писмо по спешен въпрос от името на нашата парламентарна комисия. За мен е удоволствие, че мога да ви уверя, е, че парламента може да постигне по-добър резултат по това, по което европейските граждани най-много се стремят – Шенген и свободното движение. Предстои ни обаче много работа. Председателя, благодаря, Карлос. Преди да дам думата на останалите депутати, искам да кажа, че това, което казахте, напълно оправдава а, необходимостта членовете на тази работна група да се съсредоточат върху правилата на Шенген. И е, на второ място, аз незабавно ще пиша на комисаря, е, за да е, може да получим достъп до докладите за държавите членки, какво става и каква структура да предвидим. Тези, които са скептични, в друга работна група ще се съгласят, че е необходимо да поставим ударението върху този въпрос, защото това е въпрос на отчетност пред Европейски парламент. Е, да, уверявам ви, че ще е, пиша незабавно. Сега давам думата на Софи Гион. Благодаря, господин председател. Аз последна взимам думата от името на групата на социалистите и демократите тази сутрин. Но интересът ми към тази тема е огромна. Искам да благодаря на Карл за огромната работа, която е свършил по темата. Представям си и съдействието на останалите депутати, които проявяват интерес към темата. Надявам се, че е така. Оценката, която правите, е поучителна, особено в последната си част. Лично аз искам да кажа какво каза и господин председателя на комисията. Смят, подкрепям това искане. То е напълно основателно да имаме достъп до тази информация. Информация около Шенген да се върнем към неуспехите, които вече сме понесли по такива теми. Всичко това са чувствителни теми и е, смятам, че това искане е напълно основателно и ние трябва да го подкрепим. Председателя, е, благодаря Силови. Сега давам думата на е, Бордел. Благодаря. Благодаря. Исках да кажа следното. Съгласна съм с това, което каза господин Коейо. Е, свършена е много работа. Трябва да се извърши последващ контрол от страна на парламента. Искам само да напомня какво стана тази седмица. Това, което изтече от комисията по направените оценки. Е, оценките след 6 месеца работа. Какво беше направено в Дания и в Швеция? Ние отменихме проверките на самоличността. Връщам се на оценката на комисията за временния контрол на границата. Това е, трябва да се осъществява възоснова на необходимост, съразмерност с ясно ограничени цели и освен това те да бъдат ограничени във времето. Освен това сами, самата интензивност на проверките да бъде ограничена. Едновременно с това ние се опитахме е, е, е да сведем до минимум възможностите за прекусяване на границата. Поне това твърди комисията. Според комисията е, това се е постигнало. Но ако видите какво става в Швеция, в южната част на Швеция, примерно между Копенхаген и Малмио, е, там имаше много големи затруднения на границата, дълги опашки, губене на време оплаквания от властите, от предприятията в южната част на Швеция, защото това ограничи свободното преминаване, примерно на автомобили между Копенхаген и Малмю. Също се отнася и за пазара на труда. Много работници е, преминават от една страна е, в друга. Как да се отнасяме към такива ограничения? Дори и да се твърди, че има съразмерност, все пак е, трябва да се внимава. Не трябва да се отнасяме лековато към е, такива ограничения полицейски проверки, оценка на Европейската комисия. Тук в парламента ние възложихме ясна задача да се провери доколко тези мерки са съразмерни, е, да не са раздути и е, държавите членки да си правят каквото им мине през главата в такива мерки. Председателя, е, да, е, какво става в Швеция на мост, е, всички въпроси, обсъждане, е, общото объркване у хората за това, което става по Шенген. Това оправдава нашия подход да настояваме за допълнителен капацитет и начина на работа. Необходими са експерти, ние ще пишем незабавно и ще кажа на координаторите какво е станало. Още веднъж ви моля за извинение. Карлос беше предвиден да се изкаже. Благодаря на изказалите се по тази тема. И ще продължим обсъждането на темата на е, следващото заседание, е, като е, в това ще бъдат включени и координаторите. Въпросът е много важен за момента. Благодаря, Карлос. И така, стигаме до последната точка от нашия дневен ред, а именно още една много важна точка – Целият въпрос е свързан с доклада за борбата с корупцията. Е, е, е, колегата тук ли е? Тръгнали? Тръгнали? Те... Да, всеки си е тръгнал. Това става като някакво като някаква готова фраза. Така, беше предвидено за 11.50, но все пак Докладчиците трябва да бъдат тук. Какво да правим? Да чакаме ли? Ще има ли депутати? Софи, вие ще бъдете ли тук в 11.50? Е, очаквам подкрепа. Очаквам подкрепа от вас, Силви. Ако не съм сама, нямам нищо против да остана. Е, вашата компания е много приятна, господин председател. Е, е, господин Аниди иди. А, а, да, а, можем междувременно да проведем философска дискусия, докато дойде. Е, да, разбирам, че идва. Не искам да прекъсвам заседанието, може всеки момент да дойде. Е, много дълъг, странен миг настава. Не мога да ви развличам. С какво да ви занимавам? Е, да, е, всъщност. Нека направим прекъсване до 11.50. Е, кратко, неформално е, заседание в 11.50. А, той ще бъде тук след 5 минути всъщност. нека проверим. Той ще дойде след 5 минутите, преди да е дошъл. А, им, две писма разпространяхме. Получихте ли ги? Получихте ли ги? Да, ето ги. Добре, ви, ви, прочели сте ги. Um, Благодаря ви, колеги, за търпението. Господин Ониди е тук. Искам да ви припомня, че на 25 януари господин Тимерманс ми писа за работата с борба с корупцията на Европейската комисия. Изпратих е, писмото на всички ви. Ако го нямате, кажете, за да ви дадем копие. В това писмо той казва, че постоянното публикуване на този доклад за борба с корупцията може би не е най-добрия начин да се работи. Той дава аргументи Както знаете, аз и всички ние постоянно настояваме да се публикува втория доклад за борба с корупцията 2016. За нас това е полезен инструмент. Затова се обърнахме към господин Оливия Ониди, генерален директор Миграция и вътрешни работи, с молба да дойде тук и да ни каже какви са аргументите за това. Благодаря на депутатите, които останаха. И господин Униди сега, ако обичате, моля, заповядайте. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря. Благодаря за тази възможност. Благодаря за стъпителните думи. Убеден съм, че ще намерим и други възможности, които ще има повече депутати тук, които да участват, за да обсъдим този важен въпрос. Това е една сфера, в която парламентът е, подкрепя Европейската комисия с нейните инициативи през е, годините. Писмото на първият заместник-председател подчертава значимостта е, да продължаваме да оказваме натиск, да продължаваме да държим на този приоритет борба с корупцията и то в най-широкия смисъл на думата. Вие сте първите, които са свидетели на законодателните инициативи, които излизат от комисията във връзка с борбата с корупцията. Има много измерения това. Директива за борба с изпирането на пари, документа, свързан с вземането на активи, взаимните заповеди за замразяване на активи, конфискация без осъдителна присъда, друго нещо, което искаме да постигнем заедно, висококачествената дискусия, която се води в контекста на защитата на финансовите интереси на Съюза Имаме не само годишен доклад, това са много различни потоци. Имахме директива от миналото лято. Очакваме напредък по тези инициативи. И накрая развитията по Европейската прокуратура и директива в този смисъл по транспонирането и прилагането. Редовно ви информираме за последните развития. Последно говорихме за обществените поръчки и работата в тази посока. Ново законодателство се обсъжда и това е една от темите, която редовно засягате. То е свързана с защита на подаващите сигнали и разширяване на понятието подаващи сигнали още една сфера, в която разглеждаме различни варианти и ще излезем скоро с предложения. Що се отнася до оценката на политиките за борба с корупцията, това, което днес ви интересува най-много, на първо място трябва да се извиня. Извинявам се от името на Европейската комисия – Може би предварително щеше да е добре да обсъдим различни начини за подобряване на този процес. Ние смятаме, че първият доклад, който бе обсъден през 2000, извинете, публикуван през 2014 година, бе един отличен инструмент, който съвместно ни доведе до разглеждане на мерки за борба с корупцията в различните държави членки и ни помогна да подобрим начина, по който оценяваме усилията и също набелязваме някои от съществуващите слабости. В тази сфера има много слабости, които все още не са преодоляни. Какво ни накара да променим малко подхода? По време на дискусиите по доклада забелязахме, всъщност видяхме, че имаме възможност последните три години да подобрим начина, по който оценяваме, имам предвид индикаторите, методологията, която ползваме, капацитета, с който разпилагаме, за да набелязваме конкретни слабости и на различни нива да работим с държавите членки за намиране на възможности за преодоляване. Решението, което бе взето тази година да не се публикува такъв доклад, а да се разгледа цик... това в цикъра... цикъла на семестъра, се обосновава с факта, че бихме искали да се отдалечим от процеса на докладване към процес на препоръки. Смятаме, че имаме оптимален капацитет да направим промяна. Ако го направим, един официален инструмент с който да предизвикаме промяна, що се отнася до економически и нормативни промени. Поради тази причина слагаме стрес, е, извинете, натиск и ударението върху борбата с корупция в е, семестъра. 13 е, държави членки в своите доклади говорят за това, описват някои от мерките, които са необходими според тях за укрепване на борбата с корупцията и техния капацитет да се борят а, с корупцията. И на 17 май, съвсем скоро, ще видите, че това ще доведе до конкретни препоръки по държави. Това са препоръки, които а, получават голямо внимание и очакваме възможности това да доведе до подобрение в съответните държави членки. Моля ви в решението ни да не публикуваме официален доклад, не виждайте, не идентифицирайте намаляване на приоритета върху тази тема за борба с корупцията. Напротив, засилваме усилията си, за да използваме този ефективен и ефикасен инструмент. Сериозно гледаме на това това не означава, че сме променили подхода като такъв, що се отнася до аналитичната база и до оценката. Поради тази причина ще продължим да използваме същия инструментариум, с който разполагаме. Ще използваме също и мрежите, мрежи на кореспонденти на държавите членки, но и мрежи на експерти, които представляват този спектър, включая от международни организации. Това не означава, че прекратяваме а, подкрепата, която разработваме под формата на мерки, които да помогнат на държавите членки а, да борят а, корупцията по-добре. Това означава елементи на финансова подкрепа по изграждане на капацитет, но и през годините работим, що се отнася до обмен на най-добри практики и така нататък. Brought, brought Надявам се да съм привнесъл допълнителни аргументи към обосновката, защо това вече е част от семестра, не се публикува специален доклад. Но трябва да и последователност. И такава има. Има подготовка в момента на следващия семестър с развитието, разработването на аналитична база, която да отразява случващото се във всички държави членки. Благодаря. Отлични усилия. Четвъртък след е. Искам сега да се обърна към депутатите. Господин Радев, госпожа Интвелт, господин Явор, Силви, искаш ли да започнеш? А, не, всъщност не. И теб ще запиша. Започна с господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ониди, в официалното пресъобщение на Европейската комисия от феврари 2014 година ясно е записано, че, цитирам, корупцията продължава да бъде предизвикателство за Европа. Тя засяга всички държави членки на Европейския съюз. И на корупцията следва да се отдаде по-голямо внимание във всички държави членки. В представенето на доклада тогавашният комисар по вътрешните работи Сесилия Малстрюм заявява, че не е нужно да се казва изрично, че ще отнеме повече от един доклад да бъде изкоренена корупцията. Затова искам да попитам три неща. Кога Европейската комисия ще представи втория доклад за състоянието на корупцията в Европейския съюз и общо Европейската стратегия за борба с корупцията? Защо при положение, че самата Европейска комисия признава за наличието на корупция в целия Европейски съюз, Единствено България и Румъния са подложени на мониторингов механизъм. И систематичният отказ на Европейската комисия да представи втори доклад, но същото време постоянството в изготвянето на мониторинговите доклади за тези две страни може ли да бъде тълкувано като проява на двоен стандарт от самата Европейска комисия? Благодаря ви за вниманието. Yes. Госпожа Интвелд. Благодаря на господин Ониди. Несъмнено е, че Европейската комисия се бори все така усилено с корупцията. Не това ми е проблема. Но е много разочароващо, че комисията е избрала да не публикува или да не излиза с този доклад. Оставаме с впечатлението, че борбата с корупцията е чисто административно упражнение – което се прави от служители. Не, това е политически въпрос. Трябва да бъде дебатиран тук в Европейския парламент на базата на годишен доклад от същата комисия. Не само защото обичаме да водим дебати, а защото ние сме законотворци. От нас се иска да прокараме законодателство. И след това да се каже, може ли просто сложите един печат тук, а пък ние ще се погрижим. Не се работи така. Европейският съюз е политическа организация. Имаме нужда от политически дебат. На второ място, факта, че включвате в, в европейския семестър този процес е нещо положително. Но това не е достатъчно, защото корупцията не оказва въздействие само върху економиката и финансите, а, а както се забелязва, съвсем конкретно, с конкретни примери в Съюза, е оказва огромно въздействие върху върховенството на закона и основните права. Има тясна връзка между настоящите заплахи, върховенството на закона, основните права и корупцията. Защо? Призовавам комисията Обръщам се и към председателя. Миналата година излязахме с предложение за върховенството на закона, основните права и там записахме, че Европейската комисия е най-добре да събере заедно всички годишни двогодишни доклади, включително и този за корупцията, но както и таблицата за правосъдието, плурализма на медиите и така нататък. Комисията отказа Комисията казва, че явно нямаме достатъчно инструменти. Обръщам се, господин председател, към вас. Знаете какво ще кажа. Смятам, че ние, като Европейски парламент, трябва доклада за основните права, трябва да се превърне в по-голям доклад, по-широк доклад, който да се занимава и с върховството на закона, и с таблицата за правосъдието, Борбата с корупцията също трябва да бъде включена в този доклад, който предполагам, че ще бъде изготвен господин Енгел. Надявам се да сметнете това за официално предложение и координаторите да вземат становище по него. Благодаря. Накрая ще се видим. Отговарям ти кратко да. По-дълго ще ти отговоря накрая. И след това Силви. Euh, Но съвсем набързо, тъй като не разполагаме с време. По-добре е да се обсъжда този въпрос по по-голямо присъствие. Аз оставам с впечатлението, нещо като щупен термометър се получава. Може да се върнете към а, а, въпроса. Оставам с впечатлението, че се криете зад инструментариум, по-скоро, вместо да обърнете внимание на въпроса по същество. Имам няколко въпроса към вас е, за уточнение. Едното е свързано с казаното от София каква е програмата, какъв е дневния ред от тук нататък, как ще организирате диалога с Европейския парламент и ще бъде ли обърнато по-специално внимание на този диалог. Господин Явор не е член на комисията ни, но ще му дадем думата. Благодаря, благодаря, че ми давате думата в качеството ми на член на Комисията по бюджетен контрол, за да говоря по този толкова важен въпрос. Благодаря на господин Одини Ониди, че е тук. Аз считам, че е важно да обсъдим въпроса и с заместник председателя на комисията, господин Тимерманс. Има процедурни въпроси, свързани с непубликуването на втория доклад. Аз считам, че ако приемем решението на комисията, което аз не приемам, решението да не се продължава с изготвянето на доклади изисква много по-широко обсъждане с ресорните комисии, включително тук в Европейския парламент. Европейския парламент. И аз съм изключително заразочарован, че няма да има такова обсъждане. Съгласен съм, че семестъра е добър инструмент за да се обърне внимание на въпросите на корупцията, но беше казано, че това не е само економически въпрос и семестъра ни ни позволява да разгледаме и други аспекти, свързани с корупцията. Доклада срещу корупцията даваше възможност на Европейската комисия системно да следи състоянието с корупцията в държавите членки и не считам, че семестъра ще може да запълни това. Само 9 от 28-те 28-те държави членки а, е, бяха разгледани а, е, мерките им, свързани с борбата срещу корупцията. Останалите не са част е, от оценката. И последния въпрос от моя страна, що се отнася до първия последен доклад а, срещу корупцията – има 28 глави, има липса обаче на една глава, 29 глава, за състоянието с корупцията в европейските институции. Възможно е това да се включи, но Европейския семестър не ни дава възможността да обърне внимание на европейските институции. Считам, че това било важно да се види какво е състоянието с корупцията и в европейските институции. А това не може да стане освен чрез използването на независим канал. Благодаря. Ние проведохме дискусия с министра на правосъдието на Естония относно присъединяването към Греко и ще се обърне внимание на някои от тези въпроси. Това е, е мярка а, за противодействие на корупцията, която трябва да е на вниманието на нашата комисия. А, ще бъде обсъден въпрос с господин Енгел, който е докладчик. И ще разговаряме с координаторите за обединяването на въпросите. Ако сте съгласен да се присъедините е, към нас, да обсъдим първо въпроса с господин Енгел, след това с координаторите, това може да стане сравнително бързо. Господин Ониди, едва ли ще се изненадате, че аз съм на мнение, което беше изразено от госпожа Гиом, от госпожа Интвелт, че целта на доклада срещу корупцията беше символичния му характер, структурата му. Вие чухте от останалите депутати, защо този доклад се счита за важен. Ако имате препоръки, както каза госпожа Гийом, ние трябва да знаем повече за сроковете, за въпросите по същество, какво точно е предвидено. тъй като другото не е приемливо за нас. Знаете за какво говоря. Изразеното тук мнение е мнението на нашата комисия, що се отнася до препоръките. Искам да подчертая, че тези препоръки трябва да са свързани с определени срокове и трябва да са по същество. Ако искате да кажете нещо, Ана, съжалявам, че дойдох с закъснение. Бях в комисията, анкетната комисия. Аз писах на заместник председателя Ерманс по този въпрос. за. Не съм съгласна с решението на Европейската комисия да премахне изготвянето на доклада. Една от причините, която ми беше дадена от Тимерманс, че сега имаме европейския семестър. Но въпросът не е част от европейския семестър. Знаете, че това, което се наблюдава по европейския семестър, няма нищо общо с борбата срещу корупцията, организираната престъпност и прочие. Така че това не е приемливо извинение да не се изготвя доклада. Ние се нуждаем от този редовен доклад. Това е мандатът, който сме дали на комисията. И комисията прие този мандат, така че е напълно неприемливо Европейската комисия да реши да се оттегли от този си ангажимент. Бихте ли ни дали също и а, писмени отговори, писмена оценка? Сега, господин Униди, имате думата за отговор. Благодаря ви, ще бъда кратък, господин председателю. Благодаря ви, че бяхте кратки. Относно Грего в комисията продължават дискусиите по правните аспекти. Ще получите актуална информация по въпроса. Въпрос поставен от госпожа Гомес. Не става дума за търсене на извинение. Беше взето решение и сега ние се опитваме да обясним а, какво е породило приемането на това решение. На първо място това. Второ, ние искаме да не се стига само до същите резултати, както преди, чрез изготвянето на доклада, а че заедно можем да покажем по по-ефикасен начин, че получаваме повече резултати а, чрез използването на инструмента Европейски семестър системния мониторинг продължава. Тоест, това не се загуба в прехвърлянето от доклад към европейския семестър. Убеден съм, че ще се обсъди въпроса с секретарията за да имаме възможност регулярно да ви предоставяме елементи от този системен мониторинг на ситуацията в държавите членки и на усилията, които се полагат от държавите членки, както и начина по който даваме насоки на държавите членки за подобряване на положението. Вие също коментирахте, че въпросът за корупцията е широк въпрос, той е много политически въпрос и как може да се направи политическа оценка, как могат да се обхванат всички измерения, за, свързани с борбата срещу корупцията. Това, което ще се получи като резултат от семестъра, ако не ви даде елементите, от които се нуждаете, за да имате политически отчет, е, ние ще намерим друг инструмент да ви предоставим съществена информация за политическия е, дебат с участието и на комисаря и заинтересованите е, страни, за да се възползваме в най-голяма степен от това. Тоест, ние не отслабваме акцента, който поставяме върху борбата срещу корупцията или работата, която се върши в тази посока. Надяваме се, че ще можем да покажем на 17 май с препоръките, които ще бъдат предложени от комисията в рамките на конкретните препоръки по страни в рамките на европейския семестър за редица мерки за борба срещу корупцията в държавите членки. Това е изключително полезно, изключително ефикасно като инструмент. Разполагаме с малко време още. Може ли малко допълнителни въпроси да ви зададем, тъй като някои от колегите се присъединиха по-късно? Моля ви да бъдете кратки. Елиш Найл. Първо Ели. Благодаря, извинявам се за закъснението. Извинявайте, бях на друго заседание. Не успях да чуя до момента какво се случи, но мога да кажа от името на интергрупата ИТКО, която се занимава с прозрачността, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност много зле гледаме на решението да не публикувате нов а, доклад, тъй като от край време искаме този доклад. Това е едно решение, а, което не споделяме и искам да ви попитам вътре в европейския семестър как можете да говорите за корупцията или рисковете за корупция как е взето това политическо решение, независимо, че Европейския парламент държи те да бъде публикувани и обществеността също иска нов доклад. Искам също да ви попитам дали част от причината да не публикувате този доклад се дължи на отпор от страна на държавите членки, които не искат да предоставят информация, която е необходима. Да, може би това ще бъде един ужасен сигнал, ако вие се съгласите с мълчанието на държавите членки, които не искат да се говори за корупция, защото това е европейски а, проблем, една епидемия е това. Искаме европейски решения, иначе подобно на организираната престъпност ще направим стъпка назад. Thank you, Ellie. And, uh, Mr. Ivan, Благодаря, господин Айван. Благодаря, господин председател. Много важно е да осъзнаваме, че когато говорим за корупция, говорим за нещо, което се отразява върху всичко, което правим, социалната политика, изразходването на европейски фондове, инвестициите, економиката, устойчивото развитие, образованието, здравеопазването. Корупцията засяга всички сфери, засяга всички държави членки. Единственият и най-силен инструмент за противодействие на корупцията е прозрачността. Когато не се публикува един доклад на Европейската комисия и нямаме достъп до информация, ние трябва да разчитаме на честната ви дума, че ще продължите да се борите срещу корупцията и ние очакваме с нетърпение да видим препоръките на Европейската комисия но това не е политически дебат. Не се нуждаем от аргументи за политически дебат. Става дума за информация, с която разполагате, за проучване, което сте извършили, нещо, което би било много полезно за нас в технически смител, за борба срещу корупцията в Европейския парламент. И е много жалко, че такъв доклад не е пристигнал тук в Европейския парламент. Софи. Ще бъда кратка. Мисля, че колегата каза най-важното, че най-добрият инструмент срещу корупцията е прозрачността. За това доброволно да се откажем от такъв допълнителен инструмент, който хвърля светлина върху подобни практики, не е полезно действие. Когато Европейския парламент започне да иска да му се предоставят повече доклади, това обикновено не е нещо, което е привично за Европейския парламент и трябва да породи въпроси. Казвате, че това ще се охвани от препоръките по страни в рамките на европейския семестър, но според мен това трябва да бъде нещо допълнително. Вие ни отговорихте на въпроса по какъв начин ще възстановите връзката между Либе като законодателна комисия, която законодателства в областта на борбата срещу корупцията и действителната борба срещу корупцията. Няма връзка между препоръките по страни и нас като а, комисия с законодателна роля. Не отговорихте и на въпроса. Ако това го правите само в рамките на семестъра, така се фокусирате само върху е- економическия ефект, а не върху, върху върховенството на закона, върху основните права, върху демокрацията. Аз бих искала да разбера по какъв начин Европейската комисия възнамерява, ако не иска да изготви доклад, ще отговори на всички тези въпроси. Да, и аз това исках да кажа, Софи. А, а, а, а именно, нашата задача е да запознаем координаторите с това, което се прави в момента. Да се каже, че в таблицата с препоръките трябва да бъде сведена до нашето знание, как управляваме този процес. Точно това каза и госпожа Ундвелт. Според мен става въпрос за представяне на стратегическата програма. Ана, ако обичаш едно изречение. Искам да попитам защо през 2011 година беше решено да се направи такъв доклад, коя комисия взе участие. Втория доклад вече беше изготвен и е, комисията настояваше кой да бъде автора, съобразно с националните кореспонденти. Колко пари похарчи комисията за доклад, е, който не беше публикуван? Е, как разходихме парите? Ще ви спратя този въпрос и писмено. Председателя, ако обичате. Е, можете да направите изказване и да отговорите на допълнителните въпроси. Е, благодаря. Е, забравих да кажа нещо. Няма двоен стандарт. Няма двоен стандарт ако България и Румъния още са обекта на специфична процедура, то е защото на времето са били взети такива решения. Процесът продължава, но в условията на европейския семестър ще се наблюдават всички държави членки и ние съответно ще осъществяваме мониторинг върху оценките. Въпросът не е това, което каза някой депутат, че не взимаме под внимание искането на парламента. Ние сме взели под внимание всички различни позиции, всички искания, но смятаме, че решението за пълна интеграция по силата на европейския семестър е начина по който можем да постигнем най-значителни резултати. Отново стигаме до информация, която продължаваме да намираме, работа, която продължаваме да вършим. Преценяваме усилията, направени във всяка държава членка в борбата срещу корупцията. Това не е квази доклад, не е подобие на доклад. Разполагаме с много материали, продължаваме да работим по тях и съм сигурен, че заедно с вашата комисия ще намерим начин да постигнем документ. Той е изключително интересен за всяка страна. За ние трябва да намерим начина да ви предоставим възможно най добрията информация, за да може вие да си изиграете ролята. Това, което ясно вие обяснихте днес, да не се спираме само на економическите аспекти. Въпросът се обсъжда и в други парламентарни комисии но да сме сигурни, че по много важни аспекти, които вие подкривате, основни права, сигурността в някаква степен, да можете да продължите да ги оценявате. И, и аз е, е, искам да ви уверя, че ще съобщя е, за казаното на Европейската комисия и активно ще търся средства заедно с вас, за да могат тези материали да бъдат на разположение и е, е да ви дадат възможност в максимална степен да играете ролята си. Добре, е, в заключение, първо искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук да ни обясните позицията си. Благодаря ви още веднъж виждате, че има едно силно усещане, което се отразява и в становището на координаторите. Това е мнението на нашата комисия. Ние е, искаме да чуем препоръките. ЕКОН ще работи по целия европейски семестър. Е, там ще бъдат изложени проблемите. Ясни са възгледите на депутатите, ясни са възгледите на координаторите, а именно, е, че по всички вече обяснени причини а, не може да а, се допуска позиция по подразбиране по въпроса на корупцията. А, искам отново да изразят тази позиция. Ще обсъдя с координаторите какви други възможности има във връзка с графика, с препоръките, защото за нас, като Европейска комисия, това създава известни затруднения. Това може да бъде проблем за нас структурно, много ви много благодаря е, на всички депутати, които в е, четвъртък след обед дойдоха тук е, да вземат думата. И ви благодаря за това, че ни запознахте и с вашата позиция. Ще продължим да работим по този въпрос. Благодаря на депутатите и така стигаме до края на днешното заседание. Ако нямате какво да кажете по точка разни, следващото заседание ще се проведе на 8 май. а училата си спуснах в 15 часа. Благодаря ви, колеги. Ще се видим другата седмица.